Good morning, um, everybody. Здравейте на всички. И особено добре дошли на нашите гости от българското председателство. Както е обичайно, ще чуем представене на програмата на председателството на съвета. И сред нас като гости са господин Емил Караников, министър на економиката, и също така господин Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Така че искам веднага да ви дам думата, за да ни представите програмата. Заповядайте. Уважаема госпожо председател Ван Босют, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми колеги! Благодарим за възможността да представим приоритетите ни като председателство на съвета относно важността на сътрудничеството с Европейския парламент за позитивно развитие на политиките за вътрешния пазар. Използвам възможността също да изразя благодарност към Европейския парламент и Естонското председателство за доброто сътрудничество досега и за постигнатите успехи. Надявам се в духа на приемственост да продължим доброто сътрудничество в рамките на триото председателство на съвета, но особено и с Европейският парламент за постигане на значими резултати. През тази година честваме 25 години от единния пазар. Четирите свободи на движение са най-добрият пример защо е необходимо европейския проект. Ползите за европейските граждани и за бизнеса и за целия Европейски съюз през последните години се увеличават. През изминалата година бяха, беше премахнат роуминга бяха приети важни мерки за премахване на оставащите бариери пред вътрешния пазар, в това число геоблокирането, трансграничната преносимост на онлайн услугите. Бяха създадени условия за по-добро сътрудничество на органите за защита на потребителите, както и за по-добра защита на гражданите и на околната среда във връзка с типовото одобрение и надзор на моторните превозни средства. Същевременно обаче политическите развития от последните години показват ясна нужда от реформи и до развиване на вътрешния пазар, а не на последно място и от по-добро комуникиране с европейските граждани. Предизвикателствата, пред които е изправено съвременното общество, бързите технологии, промени, водещи до рязка промяна на економическите отношения, както и оставащите пречки и бариери пред трансграничната търговия, изискват активна политическа работа и политики, по-близки до ежедневните проблеми на европейските граждани и на бизнеса. България е една от най-новите държави членки на Европейския съюз. Ние поемаме председателството на съвета в решаващ за Европа момент. Момент, в който е необходимо със съвместни усилия да влеем допълнително енергия и сили в интеграционния проект. Съзнаваме, че 6 месеца не са много време, но като убедени европейци сме амбицирани да принесем за развитието на Европейския съюз, в това число и на вътрешния пазар, като защитим постигнатото до сега, както и допринесем за бъдещите политики и решения, които заедно можем да предложим на европейските граждани. Подхождаме към председателството с реализъм, ясно съзнавайки сигналите и слабите си страни и ясно с ясно намерение да бъдем честен посредник за намиране на рационални решения за Европа. Този подход ще следваме и в съвместната си работа с Европейския парламент. Отчитайки ролята на членовете на Европейския парламент като преки представители на европейските граждани. Освен това ще работим за приемственост и продължаване на усилията защото успехите в Европа са единство плод на съвместните усилия. Вътрешният пазар е един от основните приоритети на председателството в този важен момент. Целта ни е да укрепим доверието на гражданите и бизнеса. Европейските граждани искат действия от нас. Още повече, че вътрешният пазар дава реални ползи за потребителите, но и за компаниите, които искат и могат да растат и да прилагат иновации. Вътрешният пазар е, е най-големият национален пазар в света и естествено следва да отчита глобалния контекст от икономическите тенденции, свързани с прехода към продуктова диференциация вместо икономии от мащаб до протичащите глобални търговски тенденции. Във вътрешното измерение е ключово да се отдаде внимание на оставащите пакети и изкривявания на вътрешния пазар, както в областта на услугите, така и в областта на стоките и като цяло на четирите свободи на движение. Паралелно с това, особено в контекста на дигиталните технологии и дигиталната революция, Вътрешният пазар е много динамично развиващ се и изисква способност за адаптиране на законодателната и регулаторната рамка. В рамките на тези общи контексти и в очакване на предложения за следващия многогодишен финансов рамка и във всички свързани с нея политики, една от основните ни задачи ще бъде привеждане напред и финализиране на различни мерки от двете стратегии за развитие на вътрешния пазар на Европейския съюз. Говорейки пред, а, говорейки пред Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, ще се спра основно върху мерките на стратегията за цифровия единен пазар и за единния пазар на Европейския съюз, по, по които ще продължим работа по финализиране на отделни инициативи. В тази връзка Бих искал да отбележа важността, която отдаваме на подобряване функционирането на вътрешния пазар на услуги. Предвид на економическата, а и политическата възможност на сектора на услуги за целия Европейски съюз. Като сектор, отговарящ за много голям дял от брутния вътрешен продукт, а и от заетостта в целия Европейски съюз и в отделните региони, ние отдаваме приоритетно значение на предложенията от пакета за услуги. Нашето намерение е да започнем тристранните дискусии с цел да постигнем споразумение с Европейския парламент по тези инициативи от пакета за, по които вече има приети общ подход. Тоест, по предложението за проверка за пропорционалност на, при регулираните професии и за процедурата за нотификация. Успешното приемане и прилагане на двете предложения би спомогнало за по-доброто прилагане на Директивата за услугите, както и за подобряване функционирането на вътрешния пазар на услуги. Ще продължим да работим и по предложенията за електронната карта за услуги, като ще следим напредъка на дискусията и в Европейския парламент. Макар на този етап все още да не са намерени задоволителни решения на някои от техническите, а и политическите въпроси, свързани с предлаганата система за функциониране на картата за услуги. Други предложения, по които имаме готовност за преговори с Европейския парламент, включват предложението за единния цифров портал, част от пакета за съответствие. На база на приятия по време на естонското председателство общ подход на съвета и в очакване на позитивно развитие от страна на Европейския парламент, имаме готовност за започване на тристранните преговори с оглед приемане на първо четене на тези важни стъпки за одобряване на цифровия единен пазар чрез дигитализиране на публичните услуги в трансгранични ситуации. Благодарение на приетите през декември, е, през декември мандат за преговори сме готови да започнем през идната седмица, идните седмици тристранни преговори и по предложението за торовете. На база на постигнатия декларативен баланс ще търсим решение на основните политически въпроси, като например нивото на замърсители, особено на кадмия, по начин, който да постигне необходимата защита на околната среда и общественото здраве, а същевременно благоприятстване и възможности за развитие на европейската индустрия. Ще обърнем специално внимание и на предложението в областта на конкуренцията, предложението ECN+, като работим за получаване на мандат за започване на преговори от Европейския парламент и за успешно провеждане на тези преговори. Ще работим и за напредък в областта на договорното право. В тази връзка ще продължим тристранните преговори с надежда за постигане на споразумение на първо четене с Европейският парламент по предложение за договорите за доставка на цифрови съдържания. Създаването на единни правила за продажба на стоки ще спомогне е, съществено за преодоляване на пречките пред електронната търговия и особено трансграничната търговия. Затова ще работим активно и за постигане на значителен напредък в Съвета по измененото предложение за договорите за продажба на стоки. Приветстваме намеренията на Европейската комисия за подобряване на вътрешния пазар на стоки с предоставяне в края на миналата година пакет за стоките. Безспорно, подобряването на контрола от националните власти и от митническите органи за предотвратяване продажби на несъответстващи и опасни стоки е от ключово значение за укрепване потребителското доверие. Същото важи и за облегчаване на компаниите и особено на малките и средните предприятия, да предлагат продукти в Европа, което пък ще укрепи бизнеса, доверието у европейските предприемачи. В тази връзка ще започнем активна работа за постигане на напредък при разглеждане на двете предложения в съвет. Същевременно, при планиране на нашата работа, гледаме с очакване и сме готови да започнем работа и по предстоящи законодателни инициативи от страна на Европейската комисия в областта на вътрешния пазар, като например предложенията за онлайн платформите, както и предложенията във връзка с обявяването от Комисията нова сделка за потребителите. Благодаря Ви за внимание. Съм на Ваше разположение за въпроси. Uh, and... Благодаря много. И с това можем а, да минем към господин Ивайло Московски, министър на транспорта, и информационните технологии и съобщенията. Заповядайте. Добър ден и от мен. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове, дами и господа на Европейския парламент. За мен е голяма чест и удоволствие да представя приоритетите на българското председателство – на Съвета на Европейския съюз в областта на цифровия единен пазар. Четири са основните направления, по които ще работим усърдно по време на българското председателство на съвета. Бъдещето на Европа и младите хора. Сигурност, стабилност и силна Европа. Цифрова економика, цифрови умения и перспектива на Западните Балкани за тяхната свързаност. Стремежът ни е постигане на конкретни резултати за утвърждаване на силна и единна Европа. Посредством, разбира се, съгласие, способност и кохезия. В изпълнението на програмата за триото председателства на съвета, а именно Естония, България и Австрия, и в сътрудничество с вас ще продължим приоритетно работата в областта на цифровата економика и на цифровите умения. От ключово значение за нас, а и за цяла Европа, вярваме, завършване на инициативите от стратегията за единен цифров пазар. Заедно с нашите партньори взаимодействаме активно за осигуряване на необходимата приемственост по досиетата, които имаме амбиция да работим в максимален резултат. България поема председателството в период на много интензивен цифров дневен ред. Като, както по отношение на текущи, така и по отношение на дос, отворени досиета, а така и във връзка с нови инициативи, които предстоят да се започнат в Европейската комисия. <coughs> Основна част през тази пролет ще бъде насочването на усилията към продължаване и успешно завършване на преговорния процес относно регулаторната рамка за електронните съобщения, което се надяваме да ни приближи с още една крачка до гигабайтовото общество. Потребителите следва да усетят реални ползи от новите правила за конвергентни електронни съобщителни услуги. Ревизираната телекомуникационна рамка следва да гарантира високо ниво на защита на правата на потребителите, независимо от вида и доставчика на електронната съобщителна услуга. Достъп до съвременна високоскоростна свързаност и независимо от географското положение на потребителя – равностоен достъп и право на избор на услуги на потребители с ограничения или увреждания, достъп до услуги за спешна помощ чрез различни телекомуникационни устройства и достъпни цени на гласовите интернет услугите. България е готова в духа на добро сътрудничество да напредва по файла за свободно движение на нелични данни. Важен компонент за изграждане на економика, основана на данни. Свободният поток на нелични данни е предпоставка за функционираща цифрова економика, генерираща нови работни места, изискващи умения за бъдещето. За да се разгърне потенциала на тази цифрова економика обаче трябва да гарантираме че данните могат да се движат свободно в рамките на Съюза и затова имаме готовност да стартираме преговорите в момента, в който Европейският парламент гласува своите изменения. През следващите месеци ще работим за осигуряване на централизиран, пълен и недискриминационен достъп на гражданите и предприятията в Европейския съюз до онлайн информация – процедури и услуги. Това ще бъде още една стъпка към трансформирането на публичната администрация в отворена, ефикасна и приобщаваща, предоставяща лесни за ползване цифрови услуги. В тази връзка планираме да стартираме преговори с Европейския парламент в максимално кратки срокове и ще работим за техния успешен край – един от ключовите приоритети на заетостта и социалната политика е осигуряването на равни права за лицата с различни ограничения и увреждания. В тази връзка ще работим за постигане на значителен напредък и при възможност приключване на триалога по Европейския акт за достъпност в рамките на българското председателство. Безспорно една от най-важните съпътстващи дейности към дигиталната економика е киберсигурността. Тя е изключително важен елемент от съвременната цифрова економика и общество и отделяме значително место в нашия дневен ред. Ще се стремим към постигане на общ подход по предложения акт за киберсигурност, който ще изгради един на киберсреда и европейска рамка за киберсертифициране. Надяваме се това да, да гарантира доверието и сигурността в интернет и да се справиме с сегашната фрагментираност на пазара. Съзнаваме, че нашите граждани се нуждаят от поверителност на техните комуникации – и неприкосновенност на личния им живот в електронната среда, за което ще търсим компромисни решения за балансиране между адекватното ниво на защита и достатъчно стимули за иновациите. В рамките на българското председателство ще започнат обсъждания и по така наречен трети пакет за данни. Ползите от отварянето на данни в публичния сектор са безспорни и във връзка с предстоящата законодателна инициатива на Комисията за преразглеждане на Директивата за повторно използване на информация ще организираме дискусия на министрите относно добавената стойност от отварянето на публично финансираните данни. В рамките на този пакет ще бъде предоставена и незаконодателна инициатива в областта на изкуствения интелект и роботиката, по която се стремим да подготвим заключения на Съвета, както и ще започнем преразглеждането на акта за домейна от най-високо ниво .eu. Вярваме, че тези инициативи ще отговорят на възможностите и предизвикателствата, предлагани от интернет и новите технологии, както и на необходимостта от утвърждаване на Европа като лидер в тези области. В началото на тази година ще бъдат обявени и законодателните инициативи, насочени към изграждане на сигурна, ориентирана към иновациите екосистема около онлайн платформите в Европейския съюз. Ще бъде насочена към регулиране на отношенията между платформите и бизнеса и в борбата с вредното съдържание в интернет. Това са хоризонтални, обществено значими теми, които касаят различни страни и възнамеряваме да започнем интензивни обсъждания по тях в компетентните органи към Съвета в рамките на Българското председателство ще бъде поставено началото на обсъждания относно многогодишната финансова рамка след 2020 година, където очакваме да има специален подраздел, свързан с цифровите технологии. лице е необходимост от повече финансов ресурс насочен основно за цифрови инфраструктури, цифрови умения, цифрова трансформация на услугите и разбира се за киберсигурност. Ще се стремим да популяризираме цифровите политики и сред страните от Западните Балкани. Ще настояваме по-специално за гарантирано покритие с широколентов интернет за всички – като ще се опитаме да насърчим трансграничната свръхскоростна свързаност и акцентираме върху въвеждането на правила на Европейския съюз за постепенно намаляване на цените за роуминг услуги. В периода до края на юни имаме волята и желанието да положим усилия и да предложим общи европейски решения, като разчитаме на ефективното и ползотворно сътрудничество с всички вас тук. Девизът, който сме поставили на нашето председателство е Съединението прави силата. Обеден съм, че в момента Европейския съюз се нуждае именно от такъв подход – и вярвам, че заедно всички държави в тясно сътрудничество можем да постигнем добри резултати за цифрова и един на Европа. Благодаря ви за вниманието. Thank you uh, very much. Uh, sorry, I was listening to the to the благодаря ви. Трябваше да изслушам до край превода. Сега ще дам думата на колегите за въпроси. Първо ще дам думата на координаторите на политическите групи. Андреас Шваб от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа министри, господин Караниколов, вече разговарях с вас по, пакета за услугите. Благодаря и на господин Московски, че представи програмата за цифровия единен пазар. Спряхте се върху много теми, за това ще ми е трудно да формулирам въпроси. Пожелавам всичко най-добро на българското председателство. Казахте, че го поемате в сложен за Европейския съюз момент. Според мен мен моментът е сложен не само за Съюза, но и за единния пазар. Благодаря, че наблегнахте на това, че единният пазар е едно от най-големите предимства на Съюза, които допринасят за просперитета не само на България, но и на останалите държави членки. Затова и трябва активно да работим по въпроса за доусъвършенстването му. Спряхте се по-конкретно върху пакета за услугите на Европейската комисия. Поставихте акцента върху него. В работната група на съвета вече се водят разисквания. Част от този пакет освен това, бе прият бързо и с голямо мнозинство тук в Европейския парламент. Но има все още проблеми с електронната карта за услуги, защото държавите членки не обменят информация в степен, в която би ни се искало това да става в рамките на единния пазар. Информацията не е и достатъчно надежна. Как можем според вас да подобрим потока на данни? няма да имам много големи проблеми по останалите актове, според мен. С удоволствие ще работя с вас по тях. Имам обаче един въпрос. Междувременно се установи добре функциониращ единен пазар. Затова и подобренията по него могат да са само постепенни. Европейската комисия се опитва да установи в кои области все още може да се досъвършенства единният пазар. Не знам обаче каква е позицията на работната група в съвета по ред предложения на комисията. Колегата ни, госпожа Майдъл, работи по доклада СМИТ, съкръщение на латиница. Какво е настроението в съвета? Смятате ли, че единият пазар е достатъчно съвършен вече и няма какво повече да се направи? Не мисля, че това е подходящият подход. Но може би нагласата на съвета е по-различна. Къде смята съвета, че може да се напредне по отношение на единния пазар? От името на социалистите и демократите, господин Данти. Ай министри презенти стаматина, и и на апертура, vorrei Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожи и господа, господа министри, пожелавам успех на първото българско председателство на съвета. За вас, разбира се, това е нещо ново. Вие сте една от по-новите държави членки. На добър час. Вие поемате председателството на Съюза в много важен момент. Много от законодателните досиета, които се говорят, с които се работят от години, е, сега следва да бъдат окончателно договорени между парламента и съвета, е, което ще ви отвори доста работа. Аз бих искал да повдигна няколко въпроса, по които си заслужава да си сътрудничим. Що се отнася до услугите, до пакета за услугите, както каза и господин Шолц. Проверката за пропорционалност мина добре, при нас. Поправихме някои от допуснатите от комисията грешки. Що се отнася до електронната карта, ние, е, социалистите, ще се опитаме да ви съдействаме, да, да, да, да ви помогнем, за да облегчим вашите усилия. Други <clears throat> важни теми, като например Европейския акт за достъпност, Нашата комисия е, посвети вниманието си на този акт преди няколко месеца. Миналия месец декември съветът постигна общ подход. Стотина милиона европейски граждани вече от години очакват това законодателство, за да получат повече възможности за движение из Европейския съюз. И още три неща, свързани с цифровото съдържание. Първо за неистинските, фалшивите новини. <clears throat> Ние знаем, че въпросът не е политически неутрален в Европа. <clears throat> Има посегателства срещу самия Европейски съюз и според нас това е въпрос, който българското председателство определено трябва да подхване тук в това отношение съгласие има между всички политически партии. Разбира се, въпросът не е в нашите прерогативи, но атентатите по посегателствата в е, електронното пространство са, са друг важен въпрос. А и е, А също така стои въпроса и за данъчното облагане, ако правилно разбираме оратора в интернет. Въпрос, който би подобрил значителна степен финансовото състояние на Съюза. И най сетне кибернетичната сигурност. През последните няколко години ставаме свидетели на сериозна, сериозната уязвимост на нашите електронни интернетски е, системи. Е, следва е, да се придвижим колко се може по-скоро до сертификация на продуктите за защита в интернет. Пожелавам на съвета амбициозност по всички тези въпроси. Благодаря. Благодаря. Аз ще се изкажа от името на европейски консерватори и реформисти. Благодаря на българското председателство, на представителите му за направените от тях изложения. Много колеги говориха за предизвикателства, пред които ще се изправите. Вие самите осъзнавате това и аз съм удовлетворена, че представихте една много широка програма. Е, що се отнася до цифровата економика, до цифровия пазар, знаете, нашата комисия е, е в сърцевината на тази проблематика. Е, ние сме удовлетворени от конкретните приоритети, които сте формулирали за вашето председателство. Ние тук работим по цялата гама, по, по всички въпроси на, на цифровата стратегия. Европейската комисия вече е излязла с някои предложения в далекосъобщителната сфера, договорни, договорни отношения и възнаграждения, кибернетична сигурност, технологични платформи за бъдещето. Някои от тези въпроси са крайно трудни. Се надявам, че е, ще бъдат доведени до успешен край, но разбира се е нужно да подходим реалистично и се надявам, че ще работим все така добре с председателството във ваши ръце, както и по време на естонското председателство. Но що се отнася до покупката на цифрово съдържание, например, е, е, правилата свързани с пласмента на, на стоки в електронното пространство, е, свързаните с това договорни гаранции за защита правата на потребителите. Разбира се, наближава края на, на нашия мандат и ще трябва да се мобилизираме да приключим работата по някои особено важни въпроси. На вашето внимание имам два практически въпроса. Първо, как ще се постараете да постигнем достатъчно напредък по тези въпроси? И второ, възнамерявате ли да разчитате на работни групи? Например, стоки и услуги. Следващият оратор – благодаря, госпожо председател. Е, добре дошли, господа министри. От името на либералите в Европейския парламент бихме желали да е, ви пожелаем успех и да ви уверим в нашата подкрепа. Много, е, с много неща сте се захванали. Надяваме се да постигнете и конкретни резултати към края на мандата си. Господин Московски, бих искала да ви занимая с един от най-важните въпроси, с които се занимаваме по настоящема а именно Далекосъобщителния кодекс – е един от основните приоритети и за парламента, и за нашата комисия. И най-вече става въпрос за премахване на таксите за разговори на, на дълги разстояния в Европейския съюз. Вче, миналата седмица ние призовахме съветът да ускори работата по това да е, разработи една национална система за поемане на, на е, разноските от е, абоната, който инициира обаждането 001. Това е, това е същината на въпроса. Това искат от нас нашите избиратели. Това е следващата логична стъпка, след като премахнахме таксите за ползване на мобилни телефонни услуги в чужбина, така наречения роуминг Абсурдно е положението, при което по, по мобилен телефон е, е, в чужбина е по-ефтино човек да се отбади, отколкото когато се обажда от дома към чужбина. Себестойността обикновенно е, е цент и по-малко, като себестойност. А, а абонатите са принудени да плащат до, до 100 пъти повече. Това просто е, е повече незащитимо. Извинявам се, е, е, не, не бях е, от самото начало, за да чуя вашето изказване, но от лобито успях да чуя за ангажимента, който поемате за широко лентов, високоскоростен интернет за всички. Това особено ме удовлетворява и отново подчертавам въпроса за таксите. Благодаря. Ана Мария Кораца има думата. Кораца Билд. Добре дошли, господа. Успех на мандата ви. Много, много обещаващи бяха вашите изложения за пазара на услуги, за единия цифров пазар. Първо, по първия въпрос, аз смятам, че въпросът е политически неотложен. Някак си да е, започнем нещата от начало и да върнем на едно от първите места в дневния ред на Европа цифровия единен пазар. Естонското председателство извърши много добра работа, но общо, помето това, което чуваме от комисията, е свързано с така наречения социален стълб направление, използване на данъчните постъпления за капиталовложения. Но преди всичко трябва да бъде освободена инициативата, е, да бъдат премахнати препятствията пред нея. Е, впрочем, препятствията както пред потребителя, така и пред търговеца. Това е проблем. Въпросът някак си е по-изоставен. Предложението на комисията някак си е, е слабовато по, по нейни собствени намерения. Няма е, е, достатъчно производства от страна на комисията срещу държави членки, които не транспонират. Така че вие ще свиквате ли редовно съвета на министрите по конкурентоспособност и ще се занимавате ли и с някакви санкционни мерки срещу неизпълняващите приетото законодателство. Аз съм докладчик сянка по въпроса за електронната карта. Значи въпросът за мен е особено важен. Е, и отново възниква един проблем. Комисията предлага е, е, уредба, свързана единствено с административните препятствия, с, с нормативните препятствия. И, и ви моля да съдействате, за да преодолеем някои от сериозните недоразумения, ако щете идеологическата слепота на вниманието на своите политически е, приятели тук. Що се отнася до принципа на происхода. Тук не, не се прави опит е, по втория начин да се върне този принцип. Става въпрос единствено за упростяване на средата, така че операторите да са наясно какви са изискванията в рамките на една електронна среда, без каквито и да било допълнителни административни или финансови тежести, още повече системата е факултативна и прочее и прочее. Е, така че аз искрено се надявам е, да можем да работим заедно по този въпрос и то не само, що се отнася до известяването и до теста за пропорционалност. Освен това, с голямо удоволствие е, е, чух намеренията ви за безпрепятственото движение на неперсонални, на нелични данни. За парламента това е едно, едно от основните направления на единия цифров пазар. И аз се надявам тук в парламента да постигнем консенсус колкото се може по-скоро, за да подхванем тристранните преговори с вас и, и, и макар и е, да не, да не сме имали време да, да, да се допитаме до колегите в достатъчна степен, моето лично мнение мога да споделя като докладчик е, че според мен проблем е, за съвета е, е, е, е изключението по отношение на основание обществен ред. Тоест, ако желаете бързо да се договорите с нас, разберете се с тези държави членки, които свръхинтерпретират, които залагат твърде много на това изключение на основание обществена политика или обществен ред. Благодаря. Мария Грапини. Добър ден. Благодаря ви. Извинявам се, че позакъснях, трябваше да присъствам на гласуване в друга комисия. Поздравявам ви, господа, за вашите изказвания. Прочем, задочно поздравявам и министър-председателя на България за изказването му в Страсбург. Съседи сме, аз добре познавам България, посещавам я е, е, често и, и ми стана много приятно това, което чух от вас, е, господа. Вашите приоритети са, са много интересни. Прочем, Съединението прави силата е и мой девиз. А, и аз съм го заявявала на глас неведнъж, дори на, на територията на, на България. Смятате ли обаче вие, че наистина сме единни в Европейския съюз? Аз съм се занимавала с бизнес и, и дойдох тук в парламента с огромен ентусиазъм. Убедена, че най-сетне ще регламентираме вътрешния пазар, който според нас е главното, което ни споява. Ако единият пазар е разпокъсан, фрагментиран, просто се питам, що за съюз сме. И, и как смятате вие? Е, следва ли да забързаме? Разбира се, разполагате само с 6 месеца, но вероятно бихте могли да, да натрупате ускорение, което да бъде подхванато от следващите председателства. И след това говорихте за, за свързаността. Заявявала съм го на пленарни заседания тук в парламента и на заседания на комисии. Е, е, жалко е, че е, България председателства днес съвета, но не е в шенгенското пространство. Значи имаме две, две пространства, така да се каже. И къде е свързаността, питам аз. Говорите за цифров бюджет за цифровата економика. Ще можете ли обаче да привлечете тези пари? Цели колкото искаш, но ако няма финансово обезпечаване, какъв е смисълът? Съгласна съм с казаното от колегите по всички тези много важни досиета, в това число електронната карта. Нещо, което колегите пропуснаха да споменат обаче, е свързано с тези въпроси за вътрешния пазар, по, ко, по, които, по, по, по който е, български колега е докладчик. Има какво ще кажете за СМИТ е, на, на английски, информационен инструмент за единния пазар? Е, какво може да ни кажете по този въпрос? Е, по-нататък споменахте неограничения достъп до информация в електронното пространство. Има страни, като Румъния и България, които все още много трябва да се направи, за да се организира реална работна среда в електронното пространство. Наскоро в Румъния е, е, бе установено огромно количество фалшифицирани неистински стоки. Аз бях докладчик е, по въпросите за митническия съюз. Какво можем да направим, за да се предпазим от притока на, на такива изделия, които на първо място застрашават гражданите и посягат на техните интереси. И какво ли не още бихме могли да, да говорим. Аз имам много и много въпроси. Е, завършвам с е, отново пожелания за успех и отново трябва да ви кажа, както, както твърдят и колегите, ако някой спира нещата, това обикновено е съветът. Парламентът сме по-благосклонни и по-сговорчиви. Благодаря. Госпожа Селанова. Благодаря, госпожо председател, колеги, господа министри, добре дошли в нашата комисия. Благодаря ви за изказванията. Пожелавам успех на вашето председателство. Внимателно се запознах с вашата програма. Е, и предвид онова, което казахте и вие днес тук, мога да ви поздравя за желанието ви да приключите работата по Европейския акт за достъпност. Знаем, че позициите на парламента и на съвета се различават в много отношения, но във всеки случай общата ни цел е в значителна степен да подобрим качеството на живота на хората с увреждане. И разбира се, не само за тях, за, за хората от третата възраст и, и така нататък. Това първо. Второ, нещо, което, прочем, не споменахте, но, но е, то все пак представя интерес за нашата комисия, е за е, функционирането на разпространителската верига на хранителни продукти е, и, и за закононарушенията в това отношение. Европейския парламент и нашата комисия, в частност, работи по текст на резолюция, приета по-миналата година, в която заявихме, че е, е, незаконната практика на, на, на пазара на хранителни продукти може да бъде значително ограничена, ако се въведе рамково законодателство на общоевропейско равнище. И допускам при това, както предполагам допускате и вие, че е, можем да очакваме амбициозен проекто-акт от комисията, благодарение на който да постигнем по-добро уравновесяване на силите в разпространителската верига. Нещо, което според мен е крещящата липса, която ме изненадва в програмата на българското председателство, е, е въпроса за марковите стоки, в, на, на европейския пазар. Ние, ние тази година ще, ще работим по доклад по инициатива на парламента по този въпрос и се надявам на вашето съдействие, тъй като България, предполагаме, е една от десетките страни, в които са провеждани аналогични изследвания – за, тоест, тоест за състава на определени изделия, които се пласират под една и съща марка навсякъде в Европейския съюз, но който състав се различава в зависимост от локалния пазар. Благодаря. Пеевски и министър Караниколов, скъпи колеги. Много се радвам да ви приветстваме днес в ИМКО. Бих искала да ви поздравя за много конкретното и детайлно представяне на българските приоритети на нашето председателство. Както знаете, през 2018 година отбелязваме и 25 години от установяването на единния вътрешен пазар и съм сигурна, че с нашето председателство ще допринесем за неговото усъвършенстване и развитие развиване, работейки както за потребителите, така и за предприемачите и бизнеса, за да постигнем наистина едни позитивни и дългосрочни промени. Днес, освен свободното движение на стоки, капитали, услуги и хора, разглеждаме и предложението от Европейската комисия за регламент за свободно движение на нелични данни, както министър Московски спомена. Естонското председателство наистина постигна сериозно сериозен напредък по това досие и вярвам, че в ИМКО ще имаме много конструктивен диалог със съвета по време на обсъжданията тук, особено отчитайки, че България бе една от първите държави, подкрепили намеренията на Европейската комисия за законодателна инициатива в тази сфера. Като един от евродепутатите, работещи усилено за окомплектоването и завършването на досиетата в сферата на единния дигитален, единния цифров пазар, аз наистина смятам, че този регламент е краягълният камък, който би допринесъл за пълното изграждане на единния дигитален пазар и ще даде наистина изключително много възможности за иновациите, развитията на малките и средни предприятия, както и за да допринесем да създадем повече работни места и заетост в Европа. Конкретно по досието, по което аз съм докладчик и вече беше споменато от нашия координатор, господин Шваб Смит, вярвам, че ако се изгладят някои точки по файла, Уолър Смит може да се превърне наистина в един много силен инструмент за прилагането на правилата за вътрешния пазар, подобно на европейската политика за защита на конкуренцията и държавните помощи, наистина това предложение среща определена доза скептицизъм на този момент. Според мен е важно еднаквото прилагане на правилата за всяко едно предприятие да бъде ключово за това да имаме добра конкуренция при трансграничната доставка на стоки и услуги в крайна сметка този инструмент ще защити потребителите навсякъде в цяла Европа. И точно за това се надявам, че българското председателство ще работи по този файл, като наистина вземе под предвид интересите на потребителите и условията за развитие на честния бизнес в Европа. ще дам много накратко конкретните предложения, които са мои конкретни предложения по този регламент, за да сте запознати. първо, инструмента трябва да бъде използван като последна мярка, за да не се натоварва излишно бизнеса. Изискваната информация трябва да се свързва с конкретен случай на нарушаване на правилата. Също така информацията, която компаниите подават, трябва да остане поверителна и санкциите за прикриване или подаване на грешна информация трябва да има, но в намален размер би било важно малките и средни предприятия да участват на доброволна основа. Разбира се, по това досие, както и по другите файлове, които разглеждаме в ИМКО, може да разчитате на моето, както чухте и на колегите, сътрудничество, защото нашата комисия винаги е била отворена за разговори и намиране на общи решения, така че съм сигурна, че в следващите 6 месеца ще можем да постигнем конкретни резултати заедно. Благодаря ви. Thank you. Then, uh, Mrs. Благодаря, госпожа Яконсари има думата. Извинявам се, ако въпросът ми се окаже според вас не особено любезен, но въпросът, който особено ме занимава, Е, свободата на движение. Нали, е, аз съм убедена, че това е една от, една от големите ценности, на които почива Съюзът. Но питам ви, как е възможно да има такава свобода на движение на толкова много просяци, хора, които просят по улиците между държавите членки? Въпросът е, хвърля сянка върху доверието, ако щете, с което се ползва Европейският съюз. И въпросът е труден. И питам, Въпросът, впрочем, засяга и Румъния и България, но, но, но вие като български представители, питам ви как гледате вие на подобряването на, на, на, на жизнения стандарт на, на своите съграждани, така че те да не са принудени да напускат страната си и да обикалят из Европейския съюз да просят е по улиците. Става въпрос най-вече за ромското население. Благодаря. Thank you very much. And then before we go to... Благодаря. Преди да дам думата на Готиерес Плието, на, на последния колега, който ще зададе въпрос, моля е, немската кабина е, да си включи микрофона очевидно преводът не е бил достъпен. Но сега май всичко е наред. Господин Готиерес, моля, имате думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на министрите. Желая ви успех през едните 6 месеца. С удоволствие ще работим заедно. Но, но най-вече ви призовавам към амбициозност в работата на председателството. Парламентът много работи за постигане на напредък в областта на единия цифров пазар е, е, и нашата комисия е, мисля, сред най-амбициозните. Но има още какво да се доработи. През последните 3-3,5 години тук, в парламента, е, Останахме свидетели на, на взривообразно развитие на цифровизацията. И всеки си дава сметка за възможностите от една страна и за рисковете, свързани с, с това явление, за, за безопасността и сигурността на отделните граждани, физически и юридически лица. И после следва да попълним празнотите е, в действащото е, законодателство в стопанската сфера. Не, не само, що се отнася до търговията в електронното пространство, а и, а и що се отнася до предоставянето на самата услуга. Тоест, тук трябва да се доработят отношенията между доставчици на интернетската услуга, посредници и потребители. От там нататък вече трябва да се работи по, по въпроса за предотвратяване разпространението на фалшиви стоки и фалшива информация е, в електронното пространство. Е, лъжливите новини. Как се отнася българското председателство към това явление и какво смята да направи? Както по-нататък вие сами казахте, за което ви благодаря. Е, въпросът е много важен, що се отнася до инвестициите в нови технологии. Цифровизацията може да задълбочи неравенството. Е, в някои държави членки се, се наблюдават и териториални, и демографски разделения е, и по отношение на, на достъпа до цифрово съдържание, до, до цифровата среда. Е, разтваря се цифровата пропаст в обществото а, и, и въпросът може да бъде решен единствено чрез влагане на средства. И, и тук съветът би трябвало да си каже думата, понеже той разполага с, с, с финансовата прерогатива. Так, как, как гледате вие на, на тези въпроси за подобряване на, на свързаността между различни слоеве на обществото? Още в началото на мандата си Европейският парламент с значително мнозинство гласува за защита на наименованията за происход на занаечийски произведения от неземеделски происход – Става про за дребните майстори за наячи. Е, но напредък сякаш няма. Въпросът е заседнал в съвета. Имате ли някакви намерения в това отношение? За защита на неземеделските за наячийски произведения. Било то по линия на географските указания, или по някакъв друг начин, така че е, производителите да могат да се припитават достойно. И така, благодаря много. Виждате много въпроси, много предизвикателства. Нашите членове искат е, да продължим този диалог за е, единния пазар. За това ви давам думата да отговорите на въпросите. За начало искам да благодаря за въпросите, отправените въпроси, коментари и предложения. Тук и от името на министър Московски искам да кажа, че за председателството вашите въпроси, коментари и предложения са изключително важни. Вие представлявате европейския суверен, е, европейските избиратели и чрез вас те поставят дневния ред за Европа. Уверявам ви, че всички ваши въпроси, коментари и предложения ще бъдат взети изключително сериозно от председателството и ще работим приоритетно по тях, за което ви благодаря. Извинявам се, ако не спазвам реда на въпросите, които са поставени, но някои от въпросите са и общи. По прилагането на единния пазар Предвиждаме приоритетно обсъждания в съвета. Особено важно е и това да споменем, че все пак това са 25 години, които ще се отбележат. И за нас това ще е една от водещите теми. Относно инструмента за информация за единния пазар СМИТ. По отношение на това досие ситуацията съвета е сложна. Вие също го знаете вероятно по-добре и от нас. Правната служба на съвета смята, че нито едно от правените, е, от правните основания, използвани от комисията, не е подходящо. Работната група на съвета в момента очаква отговор от правната служба на комисията. На този етап, за съжаление, не може да се ангажираме с конкретна цел, тъй като голям брой от делегатите на съвета са негативно настроени по отношение на необходимостта от продължението. От друга страна ви уверявам, че ще следим отблизо развитието на ситуацията и в Европейския парламент и ще вземем предвид и вашите предложения. По предложението за цифрово съдържание ще продължиме <clears throat> преговорите с голяма ангажираност и надежда, че ще успеем да постигнем споразумение на първо четене по време на нашето председателство. Следващите тристранни срещи са предвидени за 30 януари и 27 февруари тази година. По отношение на измененото предложение за продажба на стоки, Работата в съвета започна в края на ноември, започна в края на ноември 2017 година. Ще продължим да работим по него като приоритетна задача. Намирането на добри решения за вградено цифрово съдържание е едно от най-важните решения, <clears throat> извинявам се, едно от най-важните, един от най-важните приоритети по това досие – Очакваме, разбира се, да работим по двете предложения в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания, това е важно досие, по което, за съжаление, до сега не е постигнато съгласие в съвета. В момента не забелязваме някаква промяна на обстоятелствата в съвета. Нерешените въпроси включват правното основание, обхвата на директивата, въпроса за обективната отговорност и метода за изчисляване на паричните глоби. Един наистина интересен въпрос е за двойното качество при храните. От момента, в който няколко държави членки започнаха да привличат вниманието на съвета към въпроса за двойното качество на храните, ние следим отблизо инициативите на Европейската комисия за справяне с този проблем. Понастоящем държавите членки събират повече данни, за да направим преглед на разпространението на практики за пускане на пазара на продукти с двойно качество. От своя страна и Европейската комисия проучва дали вече съществуващото законодателство е достатъчно, за да се справиме с този казус. И възложи съвместни, на съвместния изследователски център да създаде методология за анализ на данните – предоставени от държавите членки. Съветът ще следи отблизо прилагането на по-нататъчните стъпки във връзка с двойното качество на храните. Ако Европейската комисия счете, че е необходимо по-нататъчни действия, съветът ще разгледа всяко едно направено предложение. Коректността ми към вас изисква да ви уведома, че в, по време на председателството това ще е една от основните теми на омбудсмана на Република България. Пакета за услуги. Предложение относно поправка за пропорционалността и процедурите за нотификация. Предложението относно проверка за пропорционалността и относно процедурата за нотификация са приоритет за българското председателство. Готови сме да започнем преговори с Европейския парламент по тези, две важни, по тези два важни законодателни акта и се надяваме да приключим работа по тях. Електронната карта. Що се отнася до предложенията за електронната карта, ще продължим разглежданията им в съвета с оглед на постигането на по-нататъчен напредък и търсене на решения по оставащите открити въпроси. Ще следим напредъка на дискусиите и в Европейския парламент. Географско означение за неземеделски продукти. Това е важна тема и с потенциал за економически ползи за европейския бизнес, а и за европейските граждани. Но работата в съвета зависи от това дали Европейската комисия би представила евентуални инициативи в тази посока. И понеже имаше един въпрос, отправен може би към две страни, членки на Европейския съюз, аз разбира се мога да... Съвсем кратко не исках да влизам в теми, тъй като пред вас представляваме председателството. А, уверявам ви, че и економиката в България и в съседната на нас държава Румъния са доста добре се подобрява. Ние сме в топ 5 по економическо развитие за 2017 година. Безработицата в България е вече под 5,8%. Средната работна заплата, благодаря на бизнеса и на чужестранния на българския бизнес, за последната година е увеличен с 10%. Мисля, че в съседната държава Румъния също нещата доста сериозно се подобряват. Извинявам се, че се отклоних по тази тема. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа народ. Esteemed uh, ladies and gentlemen, members of the European Parliament. Ще се опитам по реда на зададените въпроси да взема отношение по темите. Благодаря за, благодаря за, за, за така формулираната тема и от господин Шваб, и от баронеса Корацка, току-що си тръгна, и, и от госпожа Майдел. Относно беше засегната като по-общо темата за свободно движение на данни – имаме, имаме основно два, два казуса, които представляват и може да наречем, че представляват проблем по тази тема. На първо место много е трудно да бъдат разделени потоците от нелични и лични данни. Обикновено те се движат в един обем и в един поток и е много трудно да бъде на червената линия и да бъдат разграничени кои данни са лични и кои не лични. На второ место, според нас, а, сигурността на данните не зависи от това къде се съхраняват, а как се съхраняват. И от тази гледна точка а, може да вземем доста добри практики в а, в областта на киберсигурността. Има добри примери сред членките на Европейския съюз държави. Вярваме, че инвестиции и политика, която гарантира сигурното съхранение на данни, би осигурило и по-лесно движение на тези данни. Така че общо заето усилията ще ни бъдат в тази посока да се гарантират да се гарантира сигурността и съхранението на данни и ще работим в тясно сътрудничество с, с всички вас, за да може да бъдат коректно и точно определени нормите за това как се класифицират данните като лични, нелични и така нататък. Сигурни сме, че това ще осигури добро сътрудничество и значително намаляване на административната и финансова тежест, както за предприятията, бизнеса, гражданите, така и разбира се от другата страна за самата администрация. Имаше друга тема от господин Шваб, която а, касае защо? Тоест, по-скоро въпросът беше, считаме ли, че сме достигнали едно ниво на, а, едно ниво на конкурентоспособност и развитие на пазара, такова, че е достатъчно, считаме, че ще е достатъчно или по-скоро бихме направили действия, които да продължат неговото развитие. А, Разбира се, считаме, че трябва да, трябва да полагаме максимално усилия да продължим развитието на пазара. Що се касае до цифровия такъв, ние вярваме, че една от основните пречки, пред които са изправени сега гражданите на Европейския съюз и на бизнеса, особено тези, които се движат, работят, учат и предлагат своите продукти в Европейския съюз е липсата първо на точно и актуална информация за техните права и възможности, което считаме, че ако бъде подобрено, целият процес би получил добро развитие. И а, на второ место недобрата на второ место недобрата а, трансгранична свързаност което е голямо предизвикателство и по време на нашето председателство. Считаме, че сме длъжни да осигурим тази трансгранична свързаност и то на добри нива, за да може е, да има, да има равен достъп от всички граждани и е, фирми, които са в Европейския съюз. Относно темата достъпност, господин Данте, Данте маркира темата, госпожа Сехналова. Действително това е тема, която с еднократен акт не би могла да бъде решена. Това е процес, за да бъде осигурена тази достъпност до всички европейски граждани без дискриминация. Поемаме ангажимент като председателство да ръководим процесите, така че да бъде осъзната от всички значението за достъпност на всички граждани. Тя е важна за ежедневието на милиони хора от Европейския съюз, които имат така или иначе някакви ограничения или увреждания. Ще се стремим и към компромисни решения, които да гарантират достъп на продукти във всяка една сфера – но това е процес, който трябва да бъде необратим и да, да бъде продължаван и от колегите след нас. Относно, пак темата беше поставена от господин Данте, за допълнителни изисквания към сертифициране или по-висока степен на регулация на IT продукти и услуги – Считаме, че механизма би дал възможност за един хармонизиран подход на европейско ниво и за избягване на фрагментацията на вътрешния пазар. Стремежът по време на нашето председателство ще бъде да се постигне консенсус на базата на управление на риска, конкурентоспособността и защита на сигурността на критичните инфраструктури. относно въпроса на госпожа Дита Харанзова за международните повиквания и необходимостта да бъдат регулирани цените там. Считаме, че позиция, позицията относно регулирането на тези международни повиквания трябва да бъде детайлно проучена като ефект като предложение да бъдат те намалени. Предприятите мерки следва обаче да бъдат пропорционални, за да има реални ползи за гражданите. Считам, че това също е тема, която касае и достъпността, защото обикновено, поне става въпрос за стационарните, стационарните комуникации, касае предимно по-възрастни хора, вероятно, в по-отдалечени места, които нямат възможност да ползват модерните платформи, които са част от интернет. И считам, че до голяма степен би могло да се търси и решение, което да, да бъде в, в полза, в, в позитивен смисъл, за да може да бъдат облегчени тези хора по всякакъв начин. Относно темата, която и господин Готиереш, и господин Данте засегнаха за фалшивите новини, истината е, че отдаваме голямо значение на тая тема. Намираме, че е важно да се дефинират първо термините за фалшивите новини и да знаеме точно какво какво означава една фалшива новина. А, и трябва да се, според нас, считаме, че трябва да се работи в много открит диалог по тази тема, за да може да, от една страна да се запази и гарантира свободата на, свободата на, на изразяване на словото, от друга страна да може да се филтрира така, че а, да не се допускат и разпространение на фалшиви новини. Действително, това е тема, която представлява риск за съвременното цифрово общество и трябва да бъдат положени максимални усилия в тази посока. Госпожа Грапин искам лично да благодаря за топлите думи, които каза. Съгласни сме, че трябва да бъде отделено голямо внимание на механизмите за финансиране. Вярвам, че инструменти като Connecting Europe Facility, свързана Европа а, и някои други са подходящи, за да вървим напред по темата свързаност. Обеден съм, че предстоят допълнителни механизми, които да осигурят необходимите средства за за това нямаме право да, да, не бъдем, да не бъдем заедно. Нямаме право да не бъдем силни, нямаме право да не бъдем а, съединени. В противен случай а, рисковете при този динамичен пазар а, са големи. И сега е времето, когато трябва да докажем, че сме едини и силни. За относно, пак беше господин Готиереш засегнал темата за подобряване на свързаността. Именно за това работим по рамката на многогодишната финансова рамка на телеком, телеком сектора. Възможностите са за, за достъп широколентов, с най-добри показатели, които трябва да бъдат реализирани, трансграничната свързаност и цялата критична инфраструктура, която ще осигури това. При всички положения основен и важен приоритет трябва да бъде, за да, за да можем, изпълнявайки всички заложени пътни карти, които имаме и за развитие на 5G мрежата, 2025 година и а, развитие на радиочастотния спектър да бъдем а, действително в синхрон всички държави с единен подход, за да имаме и съответно еднакъв резултат а, след, а, след взимане на всички тези и реализиране на тези политики и мерки. Мисля, че общо заето това беше. Ако нещо допълнително пропускам, да ме подсетите. Готов съм да отговоря. Благодаря ви за вниманието. Thank you uh, very much uh, to both of you um, for uh, answering all the questions. Благодаря ви много за това, че отговорихте на всички въпроси, които зададохме. Мисля, че всички са, ще се съгласят с мен, когато ви пожелая всичко най-добро за постигането на амбициозните цели на вашето председателство. Чакаме с нетърпение да продължим съвместната си работа заедно с всички вас. Още веднъж благодаря и ще се видим отново по-нататък. Благодаря ви много. we will start uh, with uh, our Започваме с гласуването. Първият доклад, по който ще гласуваме е за одобряването и надзора на пазара на МПС и техните ремаркета и така нататък. Гласуваме електронно по временното споразумение след междуинституционалните преговори. Моля, гласувайте. Yeah, I know. So, people, would you like to vote, please? Бихте ли гласували, моля, ако сте си поставили картите в устройствата? Няколко души още не са гласували. Okay, so Край на гласуването. annual report. okay, we will, we will redo because there's a lot of... Ще проведем гласуването още веднъж, защото имаше доста проблеми. Анулираме този вод. Мисин, achter u Dan is uw kaart zelf. Okay, so we will redo the vote on... Гласуваме още веднъж по типовото одобрение. Okay, we, we close the vote. Край на гласуването. And it is adopted. Приема се с голямо мнозинство. Ако преброим всички гласове за, то те ще са 27, 3 гласа против, няма въздържали се. Okay, so um, with this uh, we will go to the Преминаваме към следващото гласуване гласуваме по проекто становище за създаването на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза. Гласуваме по изменение 146. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 158. Гласуваме ли по него? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 172. Yeah, she just... So it's uh, rejected with... Отхвърля се с uh, е, 20 гласа срещу 12. После 173. Изменение 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22. Проверяваме, всъщност е, проверяваме отново 173. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се, действително. Да, добре виждам тук отгоре. Изменение 22. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 175. За, всъщност то отпада. И преминаваме към компромис 3. Всъщност не, трябва да гласуваме 174 първо. За, против, въздържали се, отхвърля се. И сега преминаваме към компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Следва изменение, всъщност компромис 3А. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 198 е гласуване в блок. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 217 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 218 за, против, въздържали се. Искам да проверим това електронно. А, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 244 за. Против. Въздържали се. Може ли да проверим 244 с електронно гласуване, моля? Всъщност 243 е оттеглено, затова сега гласуваме електронно по 244. И close vote. Край на гласуването. Приема се изменение 245 за. А, всъщност 248 направо. Гласуваме по 248 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 следва. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 11 за против, въздържали се, приема се. Следва изменение 56 за. Извинете, 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 66. А, извинявайте, компромис 12 първо, каза председателката за, против, въздържали се, приема се и след това изменение 66 са против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 69 са против, въздържали се, приема се. Изменение 70 и 71 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приемат се. След това преминаваме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 Изменение 108 за, против, въздържали се. Искаме се да проверим електронно. Проверяваме 108. Close the vote. And it is rejected. Then we go to compromise 12. Приема се с 17 гласа, е, отхвърля се с 18 гласа. Следващото изменение приема се 2, компромис 20 за, против въздържали се, приема се 21 за, против въздържали се, приема се. Изменение 125 за, против въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 125. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Компромис 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 134 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 16 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Изменение 16. We close the vote. And it is adopted. Then we... Приема се. Преминаваме към изменение 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме към, а, по проекто становището, така както го изменихме. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа за, 8 против и 0 въздържали се. Благодаря ви много. Благодаря на всички. Okay, colleagues, if ready, we proceed to the next point, which is... А, колеги, ако сте готови да преминем към следващата точка, регламента за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз. Аз съм в две качества всъщност. По настояще ми председателствам, аз съм и докладчик по този регламент, което всъщност е благоприятно. Ще започнем с размяна на мнения с представителя на комисията. На 13 септември миналата година комисията публикува регламента си. Това е първа възможност да разменим мнение в нашата комисия от 12 октомври насам. Докладът вече е разпределен от председателския съвет на нашата комисия по 53 член от правилника. Веднага давам думата на господин Парсиодони, който е директор в генерална дирекция в Европейската комисия, който ще разясни предложението от гледна точка на комисията. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо докладчик. За нас това е прекрасна възможност по-подробно да ви представим предложението и още повече и по-важно да изслушаме вашите мнения. Е, без да губим повече време, позволете ми веднага да кажа, че според комисията, откакто лансирахме стратегията за единия цифров пазар, е, е, че свободното движение на данни е от съществено значение за европейската економика на данните. Това е една свобода, която не е могла да бъде предогадена от бащите основатели на Съюза, но пък е от съществено значение за функционирането на единия пазар в днешно време. С оглед на технологиите, основаващи се на данни. Но и а, а, с оглед на това, че все повече отрасли от економиката а, разчитат на а, масиви от данни. А, още повече, че те са пряко свързани с технологичното новаторство, с техническия прогрес. Значи засягат се всички отрасли, всички области на дейност. Това не е въпрос специфичен за информационните и съобщителните технологии. Въпросът е всеобхватен, той засяга изцяло вашата комисия, а и парламента като цяло от цифровите технологии са стимул за повишаване ефективността, производителността и новаторството навсякъде в економиката на Европейския съюз. По която причина поставяме въпроса и за обществената услуга, обществените услуги. Ако можем да впрегнем мощта на данните, е, е, за, за повишаване ефективността на обществените услуги, най-вече в здравеопазването, бихме постигнали много. Всичко това е отразено в нашата оценка на въздействието, в допитването с заинтересованите страни. Какви са предизвикателствата на новите технологии? Днес, имайки предвид, че по-голямата част от нормативната уредба е от времето на хартиените носители. Изследването е, на което е, почива е, нашето предложение, сочи, че ако освободим движението на данни в европейската економика, до 2020 година бихме реализирали ръст на брутния вътрешен продукт на континента с 4 пункта. И всичко това ни довежда до, до днешния ден. След значителна подготовка, комисията прие своето предложение през месец септември. То е доста просто. Е, държавите членки вече няма да изискват от е, търговските субекти или от гражданите да локализират своите данни, т.е. да ги съхраняват физически на територията на своята държава членка. Опитваме се да преодолеем препятствията пред движението на данните, както що се отнася до тяхната локализация, така и що се отнася до достъпа до тях Разбира се, самите препятствия са проблем, но е на лице и възпиращото действие на сегашното положение върху стопанската и технологична инициатива. И сега самото предложение. Както казах, то е чисто и просто. Комисията се опитва да бъде последователна в това отношение. Законодателството трябва да бъде сравнително просто. В крайна краща става дума за акт, чиято цел е да премахне прекомерната нормативна уредба в държавите членки. Главен е принципа на свободното движение на нелични данни. Предложението съдържа само 10 члена, които развиват този принцип е, по отношение на действащото законодателство и на договорното право на Съюза. Разбира се, нужни са известни гаранции е, на вниманието на нормативните е, или регулиращите органи в държавите членки за запазване на техния достъп при наличието на законен интерес до данни. Е, трябва да гарантираме доверието на държавите членки в тази система. И после, е, що се отнася до това да, да придадем плати кръв на, на това нормативно предложение, е, ние бихме искали да стимулираме доставчиците на услугите да се саморегулират, да приемат кодекси на поведение за е, осигуряване на по-лесното преминаване на потребителите от един доставчик на услугата по съхранение на данните към друг. Това е нали, в интерес на, на гъвкавостта. Това са принципите на регламента и ето тук само една страница, що се отнася до основното съдържание. Главният член от този регламент гласи гласи, че отпадат всякакви ограничения, засягащи местонахождението на данните – всякакви подобни на тях мерки. Това е особено важно. В хода на допитването стана ясно, че в много случаи е на лице е, е, подзаконова нормативна уредба, дори административни разпоредби, свързани с е, обществените поръчки, които на практика ограничават локализацията. Срещу това се уверяват държавите членки, че при определени обстоятелства те ще могат все пак да локализират или да ограничават движението на данните на, на основания обществена сигурност в духа на договора. Освен това е предвиден механизъм на известяване е, при който държавите членки е, следва да сведат до знанието на комисията действащата си уредба за ограничаване движението на данните, както и всякакви свои намерения да въведат нова подобна с оглед на обществения ред. И след това в съответствие с принципите на е, доброто нормотворчество, ние се стремим да оптимизираме това свое предложение за съответствие с вече действащите механизми на прозрачност. Добре, добре познат въпрос за държавите членки. Е, така че е, административната тежест за държавите членки да бъде сведена до минимум. И на трето място, за да се е, осигури наличността на данните, националните компетентни органи, например данъчни органи, е, е, ще могат да получават достъп до, до информацията при необходимост, независимо къде се съхранява тя. И накрая, много е важно е, да се върнем отново на приложното поле, на проекто регламент. Говорим за не лични данни. Акцентът е особено важен. Съвсем скоро ще влезе в сила общия регламент за защитата на личните данни, който наред с е, е, високите гаранции за сигурност и защита на личните данни е сам по себе си акт за свобода на движение, понеже е регламент е, в рамките на законодателството за вътрешния пазар. В този регламент вече е, е, се забранява въвеждането на всякакви ограничения върху движението на данните, при условие, че е гарантирана тяхната защита, когато става въпрос за лични данни. Така че новият регламент е, е успореден на, на въпросния за защитата на личните данни. Заедно двата акта ще изградят единното европейско пространство на цифрови данни. С всички положителни последици от това. И е, това е един от големите въпроси за приложното поле на предложението. Знам, че парламента отдава особено значение на това. С това бих искал да приключа, госпожа председател, като ви уверявам готовността си да отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви за отличното изложение, за е, отличната работа, извършена от комисията по оценката на въздействието и по самото предложение. Давам си сега думата в качеството си вече на докладчик. Обедена съм, че този регламент е, е, е стълб, съществен елемент от единия цифров пазар, е, дълго очакван такъв. Е, и аз се надявам, е, е, че съветът ще работи все така опорито, както и по време на отлично проведеното естонско председателство за усъвършенстване на представения от комисията текст. Надявам се скоро да постигнем консенсус и тук в парламента, за да приключи работата по този регламент, колкото се може по- скоро прост, наистина, както казвате, регламент, но с такова е, коренно е, значение е, за, за економиката, за ефективността на, на стопанската дейност, засягащ всички и физически, и юридически лица, и, и всички сфери на дейност и економически отрасли. Дълг е наистина, смятам аз, да, да упростим, да олесним а, а, да, да, уредбата да, да бъде по, по-ясна и по-лесно приложима е, за малките и средни предприятия, е, които най-вече заплащат високата цена на нормативните ограничения. Общо дето става въпрос за премахване на локализацията, за разкриване на възможности, които, прочем, са на лице вече, нелични данни да бъдат придвижвани между държави членки, да бъдат съхранявани в чужбина, така да се каже, и да бъдат ползвани от там. Изключително просто е. Счетоводните е, е, баланси на, на, на е, всички книги на, на търговските дружества могат да бъдат съхранявани там, където е най-ефтино и най-защитено по, по оценка на самия оператор. Това е вече възможно но за съжаление действат както административни, така и е, законови норми, е, представи, практика, обичаи в държавите членки, които възпрепятстват всичко това. Освен това, цари погрешното разбиране, че делокализираното съхраняване на информация някак си накърнява защитеността й. Е, в економиката на облака, така наречена, това вече не е вярно. Е, сигурността е цифрова, тя, тя е виртуална, не става въпрос за това, коя държава членка гарантира по-висока сигурност от друга. Е, и е, ако не изградим такива общи стандарти в Европейския съюз, други, отвъд пределите на съюза, ще го сторят вместо нас или против нас. Така че задължително е всичко това да стане, е, за да се запази конкурентно способността на Европа. И нещата ни са, са прости. Повишаване мобилността на тези нелични данни. Другият момент е компетентните органи да бъдат уверени, че ще могат все така да получават е, законосъобразния достъп до такава информация за нуждите на данъчното облагане и прочие достъп цифров, прост, от едно място. И третият момент е за кодексите на поведение, за преносимост на данните, което на практика означава е, един е, гражданско-правен договор между двамата оператори. Е, и в в този смисъл аз определено подкрепям окончателното решение, на което се е спряла комисията именно за кодекс на поведение, а не за някакъв нормативен акт. Сигурен, сигурна съм, че заинтересованите страни ще се погрижат за това, а, а ние в парламента ще намерим едно целесообразно, премерено решение – е, което дава достатъчно време за изработване, за кодифициране на добрата практика, е, без е, да се изостава прекомерно от неотложността на мярката. Що се отнася до позицията на съвета, има само един момент, който веднага бих искал да поставя на, на, разискване, а именно изключението на основание обществен ред. И изключително важно е тук в парламента да предотвратим възможността държавите членки да се позовават на това изключение, на такова основание, непропорционално, за да въвеждат или запазват протекционистски бариери. Като докладчик аз мятам това е ключовият, най- най- най-сериозният въпрос за тристранните преговори и след като го обсъдих с колегите си в сянка, съм убедена още повече в това. Последно за графика. Надявам се, мога да ви прочета, впрочем, впрочем графика с който се снабдих, благодарение на нашия секретариат. Предлагам и това. До края на февруари докладът ми ще влезе за превод. Втората част на месец март ще разглеждаме доклада. Краен срок за изменение и допълнение е края на март, началото на април за превод, разглеждане на изменения и допълнения в комисия втора половина на април, компромисни изменения първа половина на май, становище от ИТРЕ и ще работя в тясно сътрудничество с колегите от тази комисия до месец май, като следователно се надявам да може да гласуваме в комисия до края на месец май, а в пленарна зала през месец юни. В противен случай, евентуално юли. Но добре би било да започнем преговорите с българското председателство, ако се умеем да ускорим процеса в парламент. Аз ще се постарая във всеки случай, но ще зависят нещата и от позициите на колегите, от това доколко бързо ще стигнем до консенсус. И още нещо, което според мен не е спорно. Затова го повдигам след въпроса за график. То е очевидно, според мен. Общия регламент за защитата на личните данни и този за неличните данни вървят ръка за ръка, според мен. Ясна е материята им, ясни са границите помежду им. Но, но бих искал да поставя въпроса, понеже е, е, се срещахме с немалко заинтересовани страни вече. Изслушала съм немалко оператори. Цари едно безпокойство – и е важно парламентът категорично да заяви, че става дума за два различни регламента, а не за един в изключение от другия. Че става въпрос за единно цифрово пространство, пространство на европейските цифрови данни. С, с готовно ще работя по-нататък и с колегите си в сянка. Давам думата на госпожа Шалдемозе от Социалисти и Демократи, докладчик Сянка. Благодаря, датски. Благодаря, госпожо председател, за отличното експозе. Свободното движение на неличните данни е от съществено значение. Е, предложението е отлично. В значителна степен то удовлетворява сегашните потребности. Е, следва да ускорим развитието на економиката, основаваща се на данни. И това предложение е в духа на тези, на тези намерения. И аз мятам, че групата на социалистите в огромното си мнозинство ще подкрепи това предложение. Разбира се, ще се наложат известни изменения. Ще се спра на на някои от тях. Следва да проведем разговор относно легалните определения. Що е то не лични данни? Основно понятие. Комисията дава негативно определение. Тоест, неличните данни не са това, това и това. Не казвам, че това е непременно лош метод, пак трябва да разискваме самия подход. Съветът вече работи по това предложение и оттам постъпват нееднозначни сигнали. И понеже има данни, които някак си застават по средата между личните и неличните. подходът, подходът, подходът не е съвсем погрешен. Край на краища, след като има данни, които попадат някакси по средата между тези две множества, те би следвало да бъдат обхванати от регламента за личните данни. Друг един въпрос, повдигнат от господин Донахил, впрочем, е за локализацията на данните. Добре е да се премахне това изискване. Ние, разбира се, не възразяваме срещу това. При условие обаче, господин Донахил, че не се изменя петия член. С други думи, не бива да се дава общ достъп до националните компетентни органи. Достъпът трябва да бъде мотивиран, да бъде съобразен. Не може някакъв омнибус. Всичко, всичко в кюпа. Много важно е по пети член да се запази постигнатото равновесие. Ние особено държим на това. Говорихте също така за преносимостта. Да, нещо много важно и за потребителите, и за търговците. Аз не съм кой знае какъв привърженик. Веднага го казвам. На саморегулирането. Не съм особен привърженик на, на тези кодекси на поведение. Не, процедурата отнема доста време. Освен това, твърде често тези кодекси постигат съгласие на основата на най-малкия общ знаменател. Това е проблема. Така че да, може саморегулиране, но ще трябва да се предвидят възможности за преглед защото има отрасли в цифровата економика, които наистина се развиват толкова динамично, че трябва да, трябва да бъдат следвани от, от съответните актове и кодекси на поведение. Така че определено се налага една такава възможност за преразглеждане на уредбата. И последно на вашите вашето внимание, госпожо докладчик. Вашият график е отличен и аз го подкрепям. Смятам, че можем относително бързо да напредваме. Разбира се, ще трябва да видим какво ще бъде отношението на съвета към нашето предложение, но аз подкрепям вашия график на работа, госпожо докладчик. Очаквам да постигнем отлични резултати. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дам думата на Даниел Далтън и след това ще коментирам казаното от вас. Благодаря ви. Ние също приветстваме предложението на комисията, особено сме удовлетворени от него. съгласна съм с колегите, че можем да си поставим и по-амбициозни цели във връзка с премахването на пречките пред свободното движение на данните в рамките на вътрешния пазар. Трябва да постигнем колкото се може по-бързо напредък по този текст. Ограниченията трябва да се сведат до минимум. Имам предвид ограниченията под формата на локализация. Локализацията може да окаже особено неблагоприятно въздействие върху цифровите услуги, не само в Европа, но и по света. Добре е, че съветът постигна съгласие през месец декември. Приветствам постигнатото споразумение, въпреки че според мен на места не е достатъчно амбициозно. Имам няколко въпроса към комисията, както по нейното предложение, така и по общия подход на съвета. Първият ми въпрос в член 2, алинея 2б на общия подход се заличават от а, приложното поле на текста централните а, съоръжения за услуги в облак. Мисля, че целта на това заличаване е да се вземе предвид загрижеността на някои държави членки във връзка с използването на централни системи за съхраняване на данни и използването на данни от публичния сектор. Разбирам тази загриженост, но какви ще са последиците от това изключение според комисията? Във връзка с преносимостта на данни, приветствам частта в предложението на комисията, която урежда този въпрос. Тук според мен могат да проистъкат економически ползи, тъй като ще има повече възможности за смяна на доставчиците. Комисията предлага участниците на пазара да изготвят кодекс за поведение. В член 6 алинея 1 обаче разпоредбите за този кодекс за поведение са много подробни. Подробно са разписани изисквани, техническите изисквания, резервните технически варианти и информационно-технологичната конфигурация подобни подробни разпоредби може да не се окажат пригодни за бъдещето. Може да са пригодни към настоящия момент, но нормативният акт ще е в сила и в бъдеще, а не можем да предскажем как ще се развият технологиите в бъдеще. Какви са основанията на комисията за тези подробни разпоредби? В съвета имаше проблем с отделните масиви данни, какво, каква е позицията на комисията по този въпрос? Позицията ви за неразривно свързаните отделни масиви от е, данни, към които би бил приложим общият регламент за защита на данните. Благодаря, Даниел, за подкрепата ти. Благодаря, че беше и толкова конкретен при това още на този етап. Госпожа Шаранцова от името на АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. Вие сте едновременно с това и докладчик. Благодаря на комисията за много ясното и изложение. Съгласна съм с това, което каза докладчицата още в началото, а именно, че предложението е много важна стъпка напред. Парламентът вече от месеци се бори за приемането му. Благодаря също така и на естонското председателство за резултата постигнат в съвета. Като се имат предвид стандартите в съвета, мисля, че той е постигнал отличен резултат, въпреки че не приемам изцяло позицията му. Ще допълня казаното от колегата Далтън, който зададе конкретни въпроси по позицията на съвета. Имам един по-общ въпрос, а именно Има ли промени, които будят загриженост в комисията? Промени, внесени от съвета? Радвам се, че бе взето решение за приемането на регламент. Директива не би допринесла за решаването на проблемите на отделни държави членки във връзка с възпрепятстването на свободното движение на данни. Трябва да си изясним връзката между този акт и общия регламент за защита на данните, тъй като в базите данни обикновено се съдържат на практика както лични, така и нелични данни. Ако има смесени масиви от данни, съдържащи както лични, така и нелични, трябва да е ясно в кой нормативен акт са уредените. Може би за дружествата би било по-лесно да квалифицират всички такива смесени масиви, като масиви от лични данни и да прилагат общия регламент за защита на данните. Но това е моето лично мнение. А що се отнася до изключенията, радвам се, че са предвидени изключения само на основа на обществения ред. Моята политическа група не би искала да има изключения и на друго основание. Разпоредбите за локализирането трябва да се отнасят до всички решения на държавите членки, т.е. не само до административни актове, но и до по-общи решения. Те също трябва да подлежат на административен контрол. Имам предвид, например, процедурите за възлагане на обществени поръчки. Според мен трябва да има поне някакви действия за надзор на пазар. Дружествата трябва да могат да сезират комисията в случай на проблеми и да изискват от нея корективни действия. Искам да знам какво е вашето мнение по въпроса, например във връзка с обществените поръчки. Подкрепям член 6, уреждащ най-добрите практики в областта на преносимостта. Но каква е връзката между член 6 от този акт и член 20 от Общия регламент за защита на данните, където са предвидени задължения за прехвърлянето на данни? Надявам се, че може, ще можем да си взаимодействаме конструктивно и да ускорим процеса, за да приключим и по-бързо по този важен законодателен акт. Благодаря също за конкретните ти коментари. Юлия Реда от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Първо приветствам комисията с доста добрия, според мен, проекто регламент Добре е, че е взето решение именно за проекто регламент, съдържащ колкото се може по-ясно разпоред, ясни разпоредби за изключенията. Ако има някакви изключения от свободното движение на данни, то за тях трябва да има конкретни поводи в държавите членки. Трябва също така да има и сериозни основания до сега са били изтъквани доводи за подобни изключения, които според мен не са логични. Не са достатъчно логични според мен изтъкнатите до момента доводи за изисквания за локализация. Затова и не мисля, че трябва да се добавят изключения към списъка. Не съм особено удовлетворена от частта на текста, уреждаща кодекса за поведение за преносимостта на данните. Защо се предвижда само кодекс за поведение – може да се използва моделът за преносимост на данните, уреден в общия регламент за защита на данните. Така ще може да се работи по-лесно и по смесените масиви от данни. Защо само професионални потребители, освен това, трябва да ще могат да се възползват от възможностите за преносимост? Мисля, че в частта си за преносимостта този акт трябва да е колкото се може по- силно ориентиран спрямо общия регламент за защита на данните. Трябва да има повече, по-силна връзка между двата нормативни акта в тази част на проекто регламента. По въпроса за преносимостта, трябва да има преносимост на данни не само от една голяма платформа към друга, трябва чрез преносимостта да се насърчават отворените стандартизирани формати. Не бива да сме прекалено предписателни, но механизмът за преносимост трябва да е приложим към всички видове доставчици. По въпроса за общия подход на съвета, радвам се, че съветът работи с толкова бързи темпове. В някои отношения той предлага текста да се усъвършенства. Предлага, например, преносимостта да е възможност не само за професионалните потребители, което според мен е добре. По-бърз, ускорения темп на работа на съвета обаче доведе и до някои пропуски. В общия подход, например, в преамбюла се говори за режима на собственост върху данните, но това не е правно понятие, доколкото знам. Комисията проучи въпроса за това дали трябва да има гражданско-правен режим за собствеността върху данните и стигна до заключението, че не бива да се предприема такава мярка. Затова и мисля, че понятието не трябва да се упоменава в текста, дори да е само в преамбюла по въпроса за приложното поле, определянето на ключови понятия и установяването по този начин на връзка с общия регламент за защита на данните е добра идея. Всички данни, които не са уредени в общия регламент, следва да се квалифицират като не лични. А що се отнася до смесените масиви от данни, мисля, че трябва да се прилага общият регламент, тъй като в него вече има подробно разписани правила за преносимостта, например. Не мисля, че от това ще проистекат някакви особени практически проблеми. Радвам се, че като цяло вижданията ни по основните въпроси не се разминават особено. Исках само да се спра върху някои, според мен, нерешени все още проблеми. Благодаря, Юлия, и на теб, че бе толкова конкретна. Преди да дам отново думата на комисията, ще дам думата на Андреас Шваб от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Не съм сред докладчиците, за това и само ще взема отношение. Подкрепям ви. Смятам също, че трябва да работим по-бързо. Два конкретни въпроса. Обръщам се директно към комисията защо са предвидени само изключения на основание обществен ред. Общественият ред, общественото не е единственото основание обикновено. Обикновено има и основания свързани с общественото здраве, например. Разбирам, че се стремите към максимална хармонизация, но не всички логични основания понякога могат да бъдат обвързани единствено и само с обществения ред. Освен това, как може да разграничим неличните от личните данни? Немалко колеги се изказаха критично по този въпрос. Много важни бележки бяха направени, важни бяха и поставените въпроси. Виждате, че колегите вече са много добре запознати с този проект на законодателен акт. Преди да дам думата на комисията, нека изтъкна нещо, което според мен е важно и по което виждам повечето политически групи тук са постигнали съгласие, а именно не бива да се свръхинтерпретират изключенията от страна на съвета, не бива и да се добавят нови изключения към списъка. Надявам се, че съветът ще се вслуша в това наше много важно послание. Господин Одони, имате думата за отговори. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички ваши колеги. Наистина впечатляващо конкретни бяха изказванията ви днес. Отбелязваме го с задоволство. С задоволство отбелязваме и, че подкрепяте предложението ни. Не бях особено изненадан от някои от въпросите, които поставихте. Те бяха и на дневния ред на съвет. През идните седмици ще се опитаме максимално да ви изясним тези въпроси, за да излезете и вие със своите заключения. Повечето от вас зададоха въпроси за смесените масиви от данни, т.е. тези съдържащи лични и нелични данни. Това е реалността, всъщност, най-вече в малките и средни предприятия, като се имат предвид ресурсите, с които те разполагат. Понякога в масивите им данни се съдържат както лични, така и нелични такива. Това зависи и от системите, с които разполагат. Зависи с това дали са ги закупили от доставчик или става дума за техни системи, които се използват вътрешно. Комисията си взаимодейства тясно с колегите от ресорната генерална дирекция, които работят по общия регламент за защита на данните. Смятаме за момента, че ако не е възможно да се направи разлика между личните и неличните данни, то режимът за защита приложим към личните данни трябва да е приложим към целия смесен масив от данни. Не бихме могли да поемем отговорността за альтернативни решения. Надяваме се, освен това, че и технологиите ще се развиват в бъдеще. Затова и излязохме с негативно определение на неличните данни. Направихме го, защото има много точни разпоредби в общия регламент за защита на данните от една страна и от друга страна, тъй като на националните компетентни органи се пада задачата да следят отблизо положението с личните данни. В бъдеще може да се стигне до положение, при което развитието на технологиите може да превърне някои данни в лични. Затова и в този случай трябва да сме много внимателни. Предложението, с което е излезем, трябва да може да бъде приложимо и в бъдеще. Госпожа Шал Демозе квалифицира дефиницията ни като негативна. Това е вярно. Комисията наистина излезе с негативно определение – Утре ще заявим отново позицията си по, то, по този въпрос. В светлината на общия регламент за защита на данните решихме, че не трябва да включваме в приложното поле физическите лица и по-малките дружества. Така се гарантира според нас максимална правна сигурност – Както казахте и вие, госпожо докладчик, един от проблемите е свързан с възприятията, не толкова с конкретната нормативна редба. Искаме общият регламент за защита на данните да е колкото се може по-ясен. Едно малко дружество, което може би не разполага с необходимите ресурси, трябва да може да се ползва с набор от прости правила. Подобни правила се съдържат в общия регламент. Ако не може изцяло да се разграничат личните от неличните данни, то е ясно как да се подходи. Ако не може да се направи разграничение, трябва да се прилага един и същи подход към целия смесен масив от данни. Общият регламент за защита на данните е приложим в целия Европейски съюз. Затова в бъдеще ще има потоци на данни по смисъла на общия регламент, в рамките на които ще има и свободно движение на нелични данни, без да има значителна административна тежест за по-малките стопански субекти. Ако искате да, да обсъдим този въпрос с вас, с удоволствие ще го направим. Ще включим в дискусията и моите колеги, експертите от ГД Правосъдие, за да няма проблеми в бъдеще. Това бе всичко за смесените масиви от данни либерализирайки пазара, не вменяваме никому задължения. Не вменяваме задължения нито на физическите лица, нито на дружествата. Нито едните, нито другите ще са задължени да прехвърлят данните. Имат тази възможност обаче по силата на действащото законодателство. Това бе един от основните за вас, според мен, проблеми. Разбирам ви. По въпросите, свързани с преносимостта Отчасти те са свързани с общия регламент за защита на данните. На по-напреднал етап от работата си проучихме възможността за налагането на задължения на стопанските субекти, най-вече на онези предоставящи услуги в облак. Обмислихме възможността за уреждането на законово равнище на преносимостта на данните в облак, например. Но във връзка с това към нас отправи остра критика съветът за регулаторен надзор. Поради тази критика, тази критика, извинете, се оказа основателна. Оказа се, че не можем да докажем, че подобни мерки ще са съразмерни. Както знаете, технологиите се променят бързо. Някои разпоредби които може да се превърнат в норми за сектора, се разработват по силата на общия регламент за защита на данните. И те следва да са приложими и към други данни. Но първоначалната ни идея беше нормативният текст да е колкото се може по-прост, да урежда колкото се може по-ясно свободното движение на данните. А мярката, която обмисляхме, щеше да е обект на по-дълги междуинституционални преговори. Освен това, вече от доста време си взаимодействаме с участниците на пазара на услуги в облак. Обсъждаме въпроса с тях, смятаме, че можем да постигнем напредък. Но що се отнася до този конкретен текст, мога да ви уверя, че сме поели ангажимент за преглед на прилагането на мерките за саморегулиране. Ако резултатите от прегледа не са удовлетворителни, комисията, разбира се, ще поеме своята част от отговорността. Ще се обърнем към съвета и към парламента с цел промени в бъдеще. Но, що се отнася до кодекса за поведение, мисля, че засегнатите отрасли са осъзнали, че носят определена отговорност. За това и не бива да свръхрегулираме. Както каза, готови сме да работим с вас по въпроса. Техническите стандарти, които се изготвят за изискванията за преносимост, ще са добри насоки за засегнатите отрасли, що се отнася до бъдещето. И накрая, по време на подготвителната работа извършихме подробно проучване на въпроса за преносимостта. То ще бъде публикувано скоро. Ще го предоставим и на вас. Това бяха основните два, първите основни два въпроса. Третият основен въпрос, върху който се спряхте, е свързан с изключенията на основание обществен ред – и потенциала, който вероятно се съдържа в учредителните договори за налагането на други изключения. Става дума за мярка в рамките на вътрешния пазар. Целта е да се гарантира равнопоставеност в рамките на вътрешния пазар. Държавите членки от своя страна могат да наложат ограничения върху трафика на данни, на нелични данни от и към трети страни. Това може да бъде постигнато по линията на многостранни и двустранни споразумения за свободна търговия с трети страни. Комисията добре осъзнава и какви са ограниченията, наложени върху прехвърлянето на лични данни в Европейския съюз. Като се има предвид всичко това, според нас и като се има предвид и настоящото ниво на сигурност в Директивата за мрежовата информационна сигурност и Общия регламент за защита на данните, то смятаме, че държавите членки трябва да са сигурни, че цялостно ще се гарантира сигурността на данните. към момента те са загрижени във връзка с економическата сигурност на данните, но така или иначе не задължаваме никого да прехвърля данните си. Един субект, управляваш данни в публичния сектор, както и субект, управляваш данни в частния сектор, разбира се, ще държат на сигурността на данните си. Ще държат да знаят кой ги съхранява и управлява след предаването им в Европейския съюз. Затова според нас бе важно да се въведе ограничение на основание обществен ред и да се даде на държавите членки възможност да се възползват от него. Това ограничение се отнася не само до работата на полицията и на въоръжените сили – не бива да има ограничения на общо основание по отношение на енергетиката. В две държави членки има за жалост такива ограничения. Разбираме, че работата по проекти за изграждането на АЕЦ е нещо чувствително и в този случай трябва да има изключения. Във връзка с това предвиждаме допълнителни механизми, като механизма за уведомление. Така се надяваме, че държавите членки ще предприемат съразмерни и разумни мерки. А що се отнася до възможностите по учредителните договори за предвиждане на допълнителни изключения, не мисля, че те трябва изрично да бъдат уредени в акта. Имам предвид, например, изключения на основание обществено здраве. Няма такава необходимост, тъй като става дума за движение само в Европейския съюз, при това за движение на нелични данни. Затова мисля, че не бива да има ограничения на основание обществено здраве. Мисля, че може да се извлекат много големи ползи от свободното движение на нелични данни. От това може да се извлекат огромни ползи за общественото здраве. Това е една от причините, поради които не предвидихме такова потенциално изключение. Изключение на основание обществено здраве. Такова изключение е предвидено в други европейски законодателни актове, например. Последното, върху което ще се спра за сега, в текста на съвета, в позицията на съвета, която бе изготвена малко преди коледа в резултат от усилената работа на естонското председателство, се съдържат моменти, по които комисията все още не е излязла с официална позиция. Не можем да излезем с официална позиция на толкова ранен етап от работата си. Очакваме позицията на парламента. На начален етап от работата си обаче комисията вече установи, че може да има проблем с два въпроса. Първо, риска от разширяване на приложното поле на изключенията – и второ, нещо, което може да се възприеме като широко обхватно изключване от ам, приложното поле на данни от а, публичния сектор. Разбираме, че с оглед на модернизирането, на установяването на електронно управление, трябва да насърчаваме държавите членки да използват съвременни информационно-технологични средства, включително и за съхраняването на данни. Но предвиждането на изисквания за локализация на всички данни от публичния сектор, на всички данни, съдържащи се в масивите на централното, на централната изпълнителна власт, то мисля, че бихме отишли твърде далеч. Ще се установи връзка с обществените услуги и други области. Мога да ви дам за пример два гранични региона, два града, чието компетентни органи трябва да знаят какво се случва съответно в другия град. Ако им се наложат ограничения във връзка с локализацията, то това може да има сериозни последици за редица области. И най-вече ще се ограничат възможностите за действие за публичните органи. Има вече изисквания за изключения във връзка с обществения ред. Според нас държавите членки, ако изискват ам, някакви изключения, трябва да го правят на това основание. Това е един от проблемите с позицията на съвета, по който комисията за сега може да застане на позиция – ще излезем с по-подробната си позиция в бъдеще, а междувременно можете да продължите да работите по нашето предложение. Благодаря ви много, господин от Европейската комисия. Като докладчик ще а, направя заключение по този дебат, а, като кажа, че съм особено доволна и а, също така се чувствам облегчена от това, че все пак имаме доста широка обща основа че всички сме готови да работим за преодоляване на фрагментацията и всъщност гледаме на това движение на данните като а, петата категория в а, свободното движение в Европейския съюз. Искам някои цифри да добавя към тези, които вече представи а, комисията стойността на европейската цифрова економика се изчислява на 60 милиарда през 2016 година, увеличено с 10% от предишната година и амбицията 2020 година да се стигне до 106 милиарда. А, и нашата цел е да работим по всички теми заедно. Някои от елементите, представени от комисията, бяха много обхватни, много заобучени. При въпроса, свързан с смесените данни, трябва да проявим а, известна а, скромност и смирение. Тук говорим за сериозни масиви от данни. Някой в а, малък гараж, а, където а, работи, в момента може би му хрумва една е, гениална идея, в която може да измисли как да се съхраняват всичките тези огромни масиви. И това е нещо, което ние изобщо не можем да си представим на този етап. Така че нека правим известна скромност. Член 9 казва, че след не по-късно от 5 години комисията ще направи преглед на регламента и ще представи доклад с основните консултации пред Европейския парламент и съвета. Мисля, че това, колеги, отчита вашето предложение за преглед след 5-6 години. То фигурира в регламента и смятам, че е необходимо, защото иновациите са толкова бързи. Така че аз не бих затваряла в някакви членове тук а, въпроси, които а, много бързо може да им а, изтече трайността, така да се каже. Алгоритми и така нататък, които могат да се появят в следващите години. Въпроса с изключенията, обществения сектор, общественото здраве, трябва да, спомен, да променим менталитета си, да се предвижим от миналото, когато а, физически съхранявахме хартия. Сега информацията се съхранява и се достъпва и се използва от а, облака. Трудно е да направим това превключване, но направим ли го, няма да имаме същата загриженост, която имаме в областта на обществените услуги и общественото здравеопазване – които според мен не са реални заплахи в настоящото предложение. И за да ускорим малко нещата и също така за да предотвратя някои от елементите на загрижност, които могат да се появят, ние поискахме правно становище за това как се, самосъчетава, как се съчетават общия регламент за защита на данните и това предложение и смятам, че това ще ни помогне да изчистим някои от изключително основаните а, притеснения, които имат а, някои от колегите. Много сериозни са а, изследванията, а, проучванията, направените европейски промети от комисията. Призвам ви да ги прочетете. Тази презентация е тук. А, всички може да я вземете и тя а, наистина а, помага да се разбере какво всъщност правим. То е много просто. А, да позволим свободното движение на данни в Европейския съюз. Ще направя заседание на докачите в сянка преди следващия етап, за да съм сигурна, че съм включил всички елементи, които вълнуват колегите. Чухме коментарите, с това а, поставяме край на дебата по свободното движение на лични данни в рамките на Европейския съюз. Благодаря на всички, които бяха с нас. Преминаваме към следващата точка от дневния ред създаването на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури, помощ и услуги по решаване на проблеми. Докладчика е Марлене Мици от а, социалистите и демократите. Комисията представи пакета за а, съответствието през май 2017 с конкретното предложение за даване на един цифров портал и без повече да се бавим, давам думата на Марлене Мици да представи доклада си. Благодаря, госпожо председател и извинения за дрезгави ми глас. Повече от 115 изменения получихме от страна на докладчетите в Сянка и от страна на други депутати. Много от тях аз лично подкрепям и а, е, ги доразвихме в по-нататъчни предложения в моя доклад. Много положително съм е, настроена и отворена към много от допълнителните предложения от докладчите всяки другите депутати и с, с нетърпение. Чакам да ги обсъдим в следващите седмици заедно с докладчите всяка Сянка и с колегите. Естествено, някои от въпросите ще трябва да бъдат пояснени допълнително в това заседание. Те включват приложното поле, целите на а, общия интерфейс за потребителя, достъпа до онлайн процедури и също така а, принципа за единно въвеждане на данните броя езици необходими е, за процедурите, крайния срок за влизане в е, сила на регламента, както и приложение едно и приложение две. Тоест е, не, не е кратък списъка. Виждам, че има подкрепа за много от изменението, но има някои изменения, които ще изискват политически решения. Има и много технически изменения и тъй като така ли не че става въпрос за едно доста техническо предложение, ще трябва да разгледаме и техническата страна и как и дали на практика ще сработят а, всички елементи. Това е много важно, защото иначе просто произвеждаме а, средство, инструмент, който не може да се ползва. А не това е което ние целим. Поради тази причина съм поканила комисията да се срещне на техническо равнище и да поясним някои технически елементи от тяхното предложение. Смятам, че това беше една добра възможност за комисията да навлезне в подробностите и техническите решения, представени, предложени за портала и особено принципа за еднократно въвеждане на данни. И на основата на всичко това съм направила предложение за нови формулировки, които ще обсъдим с докладчите в сянка. Няма да влизам в излишни подробности, но ще се спра някои основни моменти. Важно е да не създаваме нов портал а, в добавка към съществуващите. А, има достатъчно. Не смятам, че създаването на един цифров портал е създаване на нов портал. Тук трябва просто да се включат всички съществуващи портали в един единствен, една единствена точка на вход и за това е много важно да направим разграничение между член 5 и член 11. Член 5 ще задължи държавите членки да предоставят списък от 13 процедури, това е приложение 2, и те трябва да са напълно онлайн достъпни. Та, процедурите от комисията са най-важните за трансграничните дейности на а, гражданите и а, стопанските субекти. Кои обаче процедури ще попаднат в приложение 2 и какво означава напълно достъпни онлайн? А, дали ще се позволи физическо присъствие или достъп в някои изключителни случаи? Това е нещо, което трябва да обсъдим с докладчите в сянка. Член 11 е различен. Там не се задължава държавите членки да предоставят каквито и да било процедури, но ако те се предоставят на гражданите, те трябва да се предоставят и на гражданите не дискриминаторно на другите, останалите 26 или 27 държави членки. За мен е много важно да запазим духа на Европейския орган за защита на данните и да се спазват всички тези правила. Така че, накратко съм за това амбициозно предложение и ако то се постигне успех, то ще е от полза от, за гражданите и предприятията. И това е накратко. Три срещи на докладческа сянка са планирали една утре и още две сме предвидели за всеки случай. Ще имаме възможност всичко това да го обсъдим и от политическа и от техническа гледна точка. Ще се, опитваме, ще се опитаме да подготвим компромисни а, предложения за изменение. Така че на 22 се предвижва, предвижда а, 22 февруари гласуването тук в Имко. Благодаря, казва председател, Да давам думата на докладчиците в Сянка. Предполагам, че Андрея Шваб ще се изкаже от името на докладчика в Сянка. Точно така, госпожо председател. Господин Караз днес, за съжаление, не може да участва в заседанието. Помолиме за това да се изкаже от негово име. Господин Карс благодари на докладчицата. Ще изложа няколко момента от негово име, след което ще добавя и две бележки от своя име. Според господин Карас е важно защитата на данните да играе водеща роля и при тези разисквания. Въпросите, свързани с така наречения принцип на еднократност, трябва да бъдат взети предвид. Трябва да се прави също така, според него, разлика между лични и нелични данни и по отношение на единия цифров портал. Господин Карас, се надява, че ще намерим решение на този проблем, че няма да се стигне до конфликт. Освен това, според колегата е важно достъпът до процедури онлайн да е организиран така, че да запазят своите компетенции националните органи. Едновременно с това обаче трябва да има възможност за единни процедури. За целта ще трябва да си взаимодействаме с държавите членки. Не бива да има разминавания между процедурите, за които има достъп през единия цифров портал. Според господин Карас този въпрос е пряко свързан с разписаните в приложение 2 процедури. Господин Карас, както и НП смятат, че трябва да си поставим амбициозни цели по приложение 2, т.е. колкото се може по-голям брой процедури трябва да бъдат достъпни за дружествата и за физическите лица, включително и в областта на данъчното облагане. Държавите членки не са особено положително настроени по този въпрос обаче. Въпреки това трябва да настояваме. Господин Карас предлага също така да се намери и решение за езиковия режим, приложим към заявленията. Становището му е подобно на това на госпожа Мици. Според него би било по-реалистично да се използват английски, както и език на съответна съседна държава. Така ще могат да имат достъп колкото се може повече потребители. Според господин Кара също така е особено важно Европейският парламент да преследва амбициозни цели по този акт и да е настойчив, тъй като е вероятно съветът да не е особено положително настроен по редица от предложенията ни. Освен това, казвам това от своя име, не мисля, че всички процедури могат да са достъпни онлайн. От гледна точка на правната сигурност в рамките на някои процедури трябва да има възможност да се удостовери точно самоличността на лицето, стоящо, например, зад дадено дружество. Трябва подобни проверки да бъдат възможни в рамките и на процедурите достъпни онлайн. Не бива този портал да се използва за параван, за прикриване на самоличността на лица, стоящи зад дадени дружества. Цифровизацията е необходима, но едновременно с това трябва да има и проверки на самоличността. Тези две неща обаче според мен не се изключват взаимно. Благодаря от името на ЕКАРЕ. Следващият колега. Um, Благодаря, госпожо председател. С нетърпение чакам утрешната ни среща на докладчите в Цян връзка, за да продължим работата напред и да а, направим така, че да бъде ефективно а, това, което извършва администрацията. Смятам, че трябва да забави високото ниво на амбиция и а, наистина в трансгранична ситуация стават по-трудни е, тези процеси. Комисията е наясно с трудностите в това отношение, когато става въпрос за взаимно признаване. Затова е много важно информацията да се предоставя по по-ефективен начин и да има а, надежден а, начин за достъп. Няма да а, е, говоря за видовете услуги, които трябва да бъдат цифровизирани, защото резултатът трябва да, да се да отразява реалността. Не може услуги, които не съществуват в момента, да се предоставят по цифров начин. В същото време не трябва да има безкрайни възможности за изключение, като и изискваме физическо присъствие, например, и трябва да има ясно разграничение, когато да речем, е необходимо физическо присъствие, за да бъде установена самоличността, или пък когато се изисква това, просто за да има още едно изискване. И така, в моите изменения аз съм се концентрирал върху някои практически въпроси, например, свързаното с превода. Тук смятам, че е много важно да не се създава допълнителен товар за администрациите и да се разчита на експертното знание на комисията. Също така при в това отношение трябва да има последователност в представянето на информацията и да може да се сравнява тази информация. Има, има изменения, предложение за изменение за използването на английски. Това за моята държава естествено е една видима полза, но не смятам, че трябва да регламентираме езиците, които се използват, но трябва да се приспособи информацията така, както се изисква от потребителите. И накрая смятам, че в това законодателство трябва да се включи на всички нива принципа за едно еднократност. Но а, не трябва а, това изискване е само еднократно да се предоставят а, данни или да се спазват изисквания, да се обръща и да стане така, че само веднъж да се ползват а, тези а, услуги и помощи и така нататък, които се предоставят онлайн. Не цялата информация трябва да се не трябва да се борави с нея чак толкова внимателно. Има видове информация, която изискват това, други видове информация, които не го изискват. Има и важни въпроси, свързани с познанията и осведомеността на потребителите и макар а, съгласието да не представлява някаква панацея, трябва наистина да сме наясно, че гражданите знаят какви са последиците от техните е, избори. Ето защо смятам, че като цяло е, докладът е добра изходна точна точка и чакам с нетърпение да видя предложенията за компромиси. Благодаря. Благодаря за Алде Калас, но предполагам, че Мортън също ще се изкаже, изкаже от нейно име. Да, действително. Е, на първо място извинение от страна на колежката, която а, нямаше как да дойде тук днес, но от нейно име ще направя четири а, а, изказвания от името на Кая Калас. На първо място езика. Потребителите трябва да ползват услугите единствено и само ако са наясно с това, кое, за което се съгласяват. Трябва да се използва официалния език на държавата членка, която предоставя информацията. Обаче това като условие би било твърде ограничаващо. За трансграничните потребители трябва да се предоставя информацията и на английски език. На второ място, като коментар, амбициозността. процедури, които са от полза за трансграничните ситуации. Това зависи от държавите членки. Те трябва да решат, но ние трябва да поддържаме високо ниво на амбиция, трябва да имаме и списък от услуги, които искаме изцяло онлайн да се предоставят. На трето място, като коментар, да няма възможности за избягване, вратички от условията. Не можем да създаваме такива вратички, като даваме възможност държавите членки да вземат такива решения за изключение, кога е необходимо физическото присъствие. Трябва да има баланс между политиката от една страна и притесненията за измама от друга страна. Всичко това трябва да бъде тясно определено. И на последно четвърто място, принципа за еднократност. От една страна искаме да освободим гражданите от тежестта на това да предоставят информация отново и отново, но от друга страна трябва да спазим правилата за защита на данните. Ето защо трябва да искаме съгласие от страна на потребителя за повторно използване на данните. Трябва обаче да не бъдем чак толкова стрикни, че да няма изобщо такива искания. Ето защо е необходимо системата да дава възможност на потребителя да избере използването на принципа на еднократност. Кая чака с нетърпение утрешната среща, на която ще продължат обсъжданията. За зеление за зелените Джулия Реда. Благодаря, госпожо председател. си на докладчицата за този е, чудесен доклад. Наистина върви много бързо към решение, много компромиси вече са на масата. И ми се струва, че усилието за това да се срещнем на техническо ниво в, с комисията, а, за да може комисията да поясни как точно вижда нещата. Всички тези усилия бяха много плодотворни и мога да се присъединя към всичко, което каза докладчицата Целта не е да се дублират някакви съществуващи структури и портали, а да се съберат всички те заедно, за да може да е намираема информацията на практика. Като изменение ние допълваме това, което вече е направила в своя доклад авторката. Искаме в целия текст информацията да не се ползва само от гражданите, но също така от а, евентуални пребиваващи в Европейския съюз или временно пребиваващи, потенциално пребиваващи, да може да се използва тази информация. Смятаме, че наистина съществуват и някои слабости в предложението на комисията по отношение на приложение 2. Ако има изключения, които изискват физическо присъствие и евентуално опасенията за измама могат да оправдаят такова изискване, то тогава трябва много ясно да се уточни при кои условия, е, при коя услуга е, въжат тези възможности за изключение. Що се отнася до принципа за еднократно, за нас е изключително важно това. Ние можем да подкрепим този принцип единствено и само ако информацията се споделя по изрично желание на, потреби, председателя и по а, тази тема сме подали доста мови за изменения, които са вдъхновени от а, едно становище на Европейския орган за защита на данните. Също така в приложение 1 трябва да има по- и ясни характеристики. Там сме направили редица измен... предложения за изменения, където смятаме, че повече информация може да се предостави като цяло. И също така приветстваме и амбицията да се включат и други разпоредби, които бяха част от оценката на въздействие на комисията, но не са в окончателното предложение. Чакаме с нетърпение да продължим а, работата по това досие и сме за. А, надяваме се наистина през феврари да можем да гласуваме, ако успеем да постигнем споразумение толкова бързо. Благодаря. Марлен, заповядайте. Докладчицата сега има думата. Мисля, че изказванията от докладчиците в сянка са наистина от полза и аз с радост чакам по-нататъчната ни работа и довършването на този инструмент, който е много важен за всички граждани, за всички предприятия. Много голяма инициатива е това. И действително се надявам да се увенчая с успех. Както казах вече, много от измененията съм ги приела и мисля, че ще продължим нататък и ще постигнем успех. Благодаря. Компромисните изменения ще разгледаме на 21 е, февруари и приемането на следващия ден, казва председателката, с което изчерпахме нашия дневен ред и приключваме в днешното си заседание преди обяд. Благодаря и на преводачите. Ще се видим отново след обед в 2.30. Благодаря. Приятна обедна почивка.